Моля, уважаеми дами и господа, започваме. Искам да ви информирам, че писмената декларация за борбата срещу множествената склероза в Европа беше подписана от мнозинството евродепутати, следователно според член 123 от правилника ще бъде предаден по предназначение и ще бъде изготвен. Подписалите ще бъдат записани в протокола от днешното заседание. Първите подписали са господин Лухан. Имате думата. Него обаче го няма, както разбирам. Но това не променя нещата. Не, всъщност тук е. Писмената ви декларация вече е събрала необходимия брой подписи, затова искам да ви помоля да коментирате. Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички, които подписаха писмена декларация 20. Има апел до комисията да насърчат сътрудничеството по множествената склероза. При приемането на декларация ще подкрепи специализираното обучение за медицинските сестри и ще насърчи дебата и действията в Европейския парламент и всички институции, които се занимават с хронични заболявания, като множествената склероза. Благодаря ви. Председателя, благодаря. И сега вече можем да продължим с гласуването. Съгласно главния дневния ред ще гласуваме първо доклада на госпожа Сартори, споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност